Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, госпожи и господа. Добре дошли на днешното съвместно изслушване, по-точно на днешния съвместен семинар с участието на Комисията по петиции, която председателствам и на Комисията по правни въпроси. Днес заедно ще говорим по един много деликатен въпрос, а именно осиновяването трансгранични правни въпроси. Разполагате с програмата. Надявам се, че днес след обед ще проведем ползотворни разисквания. Комисията по петиции през изминалите няколко години бе сезирана с немалко петиции, отнасящи се до международни осиновявания. Броят на тези осиновявания продължава да е сравнително нисък, но те са свързани с един конкретен проблем, пред който се изправят европейските граждани, когато става дума за международно осиновяване възстановяване. Комисията заяви, че според нея не е необходимо да се приема обща европейска нормативна уредба за международните осиновявания, тъй като всички държави членки са страни по Хакската конвенция от 1993 година. В член 23 от тази конвенция е постановено, че осиновяване удостоверено от компетентните органи в държавата членка по осиновяване, е в съзвучие с конвенцията и следва да бъде признато в всички държави страни по конвенцията. Но, но и отново но, Практическото прилагане на тази конвенция спада към прерогативите на държавите членки. Явно някои държави членки не спазват конвенцията което понякога води до нарушаване на правото на свободно придвижване. Води също така и до практически затруднения за граждани на Съюза и за осиновените деца. Това ще е отправната точка на разискванията ни този следобед. Сега ще дам думата на господин Звевка, заместник председател на Комисията по правни въпроси, за няколко уводни думи. С е, Цецилион Викштром. Дами и господа, радвам се, че имам възможност да открия днешното разискване заедно с госпожа Сесилия Викстрем. Радвам се, че мога да председателствам втората част от днешната среща. Както каза Сесил току-що, въпросът, който ще разискваме днес, е сред най-важните предвид на аспектите, свързани с международното право, защото засяга най-уязвимите лица. Става дума за децата и тяхното благополучие. Тази материя е изключително сложна. Разглеждайки програмата ни за днес, бих могла, могъл да кажа, че имаме много известни експерти, които ще разискват тези въпроси и това показва в каква степен тази тематика е многостранна. Ние ще разгледаме въпросите, свързани с трансграничните осиновявания, но ще разгледаме също и аспекти на национално ниво. Когато говорим за международни осиновявания, имаме при страните по конвенцията от Хага, както и в страни, които не са все още възприели конвенцията от 1993 година. Тази материя е действително много пространна. Аз лично считам, че дебатът, който ще водим днес, е от изключителна важност. Като докладчик бих искал да кажа, че ние започнахме работа по правните аспекти на международните осиновявания. Това е доклад по моя инициатива и се надявам, че днешния дебат ще допринесе за изготвянето на този доклад и това, което разискваме днес, ще намери отражение в доклада. Освен това, ние сме на път да започнем работа по нов регламент Брюксел 2 тук са включени също важни аспекти на семейния кодекс, както и на попечителството на децата. Имаме конвенцията от Хага, но въпреки това трябва да кажем, че намирането на международно решение на тези въпроси за сега не е достатъчно. Има доста въпроси доста аспекти, където трябва да се постигне напредък, за да може да се отговори в по-добра степен на потребностите на децата и тяхното благополучие. Основните въпроси, които поставяме в този контекст, са следните, а именно защо е създаден инструментът осиновяване. Този инструмент за осиновяване не е в подкрепа на възрастните да имат деца, а по-скоро да подобри начина на живот на най-уязвимите лица, а именно на децата, които разчитат на помощта на попечителството на възрастните. Ние ще разгледаме тези аспекти, като държим сметка за отговорността, която носим в това отношение. Очаквам разискването и първата част на днешната ни среща ще бъде председателствена от госпожа Магинес, която е заместник председател на Европейския парламент. Благодаря на двамата колеги, които ни въведоха в темата на разискванията ни днес след обед. Осиновяване, трансгранични правни въпроси. Аз съм медиатор по въпросите свързани с международните отвличания на деца. Нерядко биваме сезирани с подобни случаи, които не спадат пряко към нашия мандат, но въпреки това сме загрижени. За това и благодаря на Комисията по петиции и на Комисията по правни въпроси за проявената съвестност установихме чудесно взаимодействие и с двете комисии. Съгласен съм с това, което каза колегата Звевка накрая, а именно, че децата са сред най-уязвимите групи. Те трябва да бъдат изслушвани и овластявани по надлежен начин. Предстои да изслушаме трима оратори. Първо госпожа Викстрем, след това господин Матио Торп и господин Ярош. И тримата имат различен опит, който ще е интересно да споделят с нас. Ще ви ги представя по-нататък. Първо ще се обърна към председателката на Комисията по петиции, която проведе проучвателно посещение в Обединеното кралство. Мисля, че за нашите участници днес ще е интересно да чуят това, което можете да споделите за това посещение. Благодаря ви с удоволствие ще споделя с вас опита, който събрахме в Лондон. Проучвателната мисия бе организирана преди няколко месеца и се състоя преди няколко седмици. Няма да говоря за трудностите при признаването на осиновяванията. Ще говоря за нещо съвсем различно и именно за затрудненията, пред които са изправени родителите, когато не желаят детето им да бъде осиновено. Ще се спра върху този въпрос след малко. Какъв е опитът на Комисията по петиции? Бяхме сезирани с около 20 петиции, отнасящи се до настаняването на деца в домове за институционализирани грижи в Уелс и Англия, след което децата са били дадени за осиновяване без съгласието на родителите. За това в случая можем да квалифицираме осиновяванията като осиновявания без съгласието на родителите или дори като насилствени осиновявания. по данни на компетентните органи са предприяти действия в висшия интерес на детето. Висшия интерес на детето трябва да е основното ни съображение, когато предприемаме каквито и да било действия по отношение на деца. Именно върху това трябва да поставим акцента. Може да има разлика между възможно най-добрите решения за едно дете, в зависимост от конкретния случай, но трябва да отбележим, че решенията за осиновяване са необратими. Няма връщане назад. Наскоро се увеличи броят на случаите, засягащи родители, които не са граждани на Обединеното кралство. Става дума най-вече за граждани от Източна Европа, от Словакия, Латвия и България. Презграничният елемент на тези случаи задължава комисията по петиции да разгледа петициите, до които те се отнасят. На първи етап поканихме за участие в наши заседания някои от вносителите на петициите. Така искахме по-близо да се запознаем с ситуацията. За целта възложихме на тематичния отдел С и провеждането на проучване. То ни бе представено от доктор Кер Фентън Лин от университета в Кеймбридж, ученият, който го бе провел. Проучването е много интересно. Препоръчвам ви да се запознаете с него. То бе много високо оценено не само от членовете на Комисията по петиции, но и от експертите, с които се срещнахме в Лондон. Те неведнъж правеха препратки към това проучване бе публикуван през месец септември тази година доклад на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. В него също се отбелязва загрижеността на Съвета на Европа във връзка с положението в Обединеното кралство. Именно това и наложи необходимостта от наше проучвателно посещение там. Разговаряхме с практици и други заинтересовани страни за необходимостта от постигането на баланс. Искахме да се запознаем по-отблизо и и с социалната и правната система в Англия и Уелс. Делегацията ни се състоеше от осмина депутати. Посещението ни бе много кратко, но изключително ползотворно тъй като бе много добре организирано от колегите ни от секретарията. Имахме възможност да се срещнем с експерти в редица области, които всички много открито споделиха с нас своя опит и позициите си. Срещнахме се с социални работници, журналисти, представители на организации от социалната сфера, с представители на деца, участващи в производства за настаняване, с полицаи, с ръководителя на службата Международно правораздаване по семейни дела. Срещнахме се също така с представители на консулствата на Латвия и България, с специалисти по семейно право, както и с членове на парламента, които водят кампания за правата на семействата в Англия и Уелс. Нека в началото ви дам някои статистически данни. Достъпът до относими статистически данни не е лесен, тъй като в данните не се оказва гражданството на засегнатите родители. Така не можем да получим ясна представа за мащабите на проблема когато става дума за осиновявания с презграничен елемент. Но има нещо, което знаем със сигурност, а именно, че единствено в Обединеното кралство децата могат да бъдат отделени от родителите си без тяхното съгласие. Не става дума за осиновяване без самото осиновяване без съгласие, а по-скоро за големия брой на случаите и за много бързата процедура, по която се извършват тези осиновявания. В други държави техният брой е по-нисък. Има и законови механизми за предотвратяването на осиновявания без съгласието на родителите. Процедурите също така не са толкова кратки, колкото в Обединеното кралство. Срещнахме се с представители на социални организации, както и на благотворителни организации, които също участват в производствата по осиновяване. Разговаряхме с сър Джеймс Манби, който е известен в Обединеното кралство. Той наследи сър Метю Торп, когато ще изслушаме по-късно днес след обед. Сър Джеймс наскоро постанови едно съдебно решение, в което не се поколеба да разкритикува практиките на съдебната власт и на социалните служби по отношение на осиновяванията. Излезе също така и с правни и практически насоки, които да бъдат следвани от съдиите, гледащи семейни дела и от социалните служби. Сър Джеймс смята, че в Обединеното кралство нерядко се нарушава Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 година. Когато се водят производства с презграничен елемент, трябва да бъдат уведомени още от самото начало консулствата на съответните държави. Ако иска представител на съответната консулска служба да участва в съдебните заседания, това трябва да му бъде разрешено, освен ако няма основателни причини за противното. Сър Джеймс упоменава също така, че е много важно член 15 от регламент Брюксел 2А, който позволява на Национален съд да прехвърли производството на съд в друга държава, още в самото начало на производството трябва да бъде спазван. Според него този а, член много по-често се използва от съдилищата в а, Уелс и в Англия отколкото в други държави. Според него има и още нещо друго, което е важно в европейски контекст и по отношение на семейните дела, а именно отчитането на културното измерение – в някои много трудни ситуации може да се прибегне до осиновяване без съгласието на родителите. Сър Джеймс не оспорва това, но той смята, че както свидетелите, така и съдите, трябва да подходят изключително стриктно и да се позовават на много основателни причини. Никога не бива да се забравя, че осиновяването е допустимо единствено като крайна мярка и единствено след като е бил направен обстоен анализ на всички елементи, свързани с ситуацията, в която се намира детето, в това число и на неговия културен, езиков, етнически, религиозен происход. Единствено след като е бил направен този анализ, съдът може евентуално да вземе добре мотивирано решение за осиновяване. Според сър Джеймс, в момента се работи по промени и че много от недостатъците, които установихме до момента, в бъдеще ще бъдат преодолени, при това в близко бъдеще. Накрая, нека изтъкна колко е важно благосъстоянието на детето. Обществото трябва да направи всичко възможно за това да не се стига до раздяла на родителите децата трябва да имат право на, да общуват с родителите си, трябва да се отчита и културното измерение, т.е. техният религиозен, културен и езиков происход. Сега, след като проведохме проучвателното посещение, имаме много по-добра представа за проблемите, пред които се изправят всички заинтересовани страни. Надявам се, че ще можем да постигнем и задоволителни решения. В момента работим по изготвянето на проекто доклад за това посещение. Надявам се, че ще изготвим един балансиран и полезен работен документ, който да е интересен за всички, които искат да се запознаят по-близо с тази материя. Госпожа Магинес, госпожо Викстрем, благодаря за проведеното проучване. Благодаря ви за проучвателното посещение. Също така то показва, че когато човек разговаря действително с другата страна, може да се постигнат и резултати. Нека сега ви представя следващия оратор, който вече бе упоменат от госпожа Викстрем, господин а, сър Матио Торп, бивш председател на службата за международно правораздаване по семейни дела в Англия и Уелс. Аз имах удоволствието да разговарям с господин, с сър, извинете, Матио Торп. Сър Торп, много се радваме, че се отзовахте на поканата ни, за да споделите с нас богатия си опит в областта на международното придвижване на деца ще говорите за закрилата на децата и напрежението, което проистича от несъответствията между националните нормативни уредби на държавите членки. Имате думата, сър Матю. Благодаря, Майрет. Искам от своя страна да кажа също, че съм изключително радостен, че имам възможност да изразя моето виждане – по време на днешния семинар. Моят опит в съдебната сфера ме е белязал и аз в ортодоксалната английско-уелска традиция. Аз съм бил семейен адвокат в Лондон и през последните години от моята кариера ръководих международното семейно правосъдие в Ингла, Англия и Уелс. Една словашка баба се обърна към мен, свързано с издадена заповед за осиновяване. Тя получи пълната подкрепа от словашка страна и беше представена от директора на централно ниво. Разглеждането на обжалване има много силен емоционален ефект върху членовете на съда. Ние бяхме трима, двама специалисти по семейно право, аз и моят приемник и друг член на съда, който не се занимаваше с семейните въпроси. И специалистите по семейно право бяха разединени. Ние гледахме това дело три пъти в рамките на три седмици точно преди коледа 2013 година. И в крайна сметка членът на съда, който не беше специалист по семейно право, се съгласи с моето виждане и позволи на двете деца да се завърнат в Словакия. Параграф 3.2 на Проучването Фентън Лин разглежда този казус. През юли 2013 година аз станах независим консултант. В тази си роля бях консултиран от Полша именно по този проблем. Проведох срещи с полския министр на правосъдието. Освен това, България се обърна към мен за консултации по конкретно дело. Но работата ми с Словакия е тази, която ми даде яснота за това какви са позициите на двете страни от, на разделителната линия. Повече от година в Министерството на правосъдието съм работил, в Словакия съм организирал годишни конференции по семейно право. Също съм говорил пред парламентарната комисия в Братислава и често съм канен от медиите. В Лондон аз продължавам да работя като консултант и в това се качество организирах семинара от през май 2014 година, който беше споменат от председателстващия днешната среща. Също организирах един алианс на консулите от 10 държави, които се присъединяваха към Съюза, от балтийските държави до балгански държави. Проведох доста заседания с представителите на консулствата, с Министерството на образованието, което е водещото министерство при изготвянето на насоки за деца, които не са британски граждани, а са граждани на друга държава членка. Освен това, допринесох за провеждането на преговорите на меморандума за разбирателство от Питербърг, на което също ще се спра. И откакто излязох в, в пенсия, продължавам да работя и този опит ми даде по-голяма му разбиране за това, че е необходимо да има повече сътрудничество в тази трудна област. Проучването Фентън Глин беше представено през юни 2015 година. И аз искам само да, да повторя препоръките и да кажа, че то е цялостно, всеобхватно, напълно може да се разчита на него, според мен. И така, какво бих могъл аз да допълня към това, което беше написано доктор Фентенглин. Бих могъл да кажа три неща, които се случиха в последствие. На 2 ноември В Таймс излезе съобщение от правителството, както и в някои други, правителствени, в някои други издания, че далечни роднини няма да имат право да се грижат за деца, които вместо това биха могли да бъдат осиновени, за да може да се осигури постоянно семейство на максимален блой млади хора. Това е съобщение, което е извадено от изявление, направено от министър-председателя. Искам също да обърна внимание, че имаше една редакционна статия от този ден. На времето тези материали се четяха от всички, но сега може би нямат същото уважение. Авторът обаче на тази статия казва, и тук отново цитирам, че в бъдеще Всяки роднина, който иска да осинови дете, трябва да покаже, че има тясна връзка с детето. Социалните работници, съдилищата също трябва да получат удовлетворение за това, че тези роднини са изцяло посветени на децата. Това е победа за човечността и здравия разум, която трябваше да настъпи отдавна защо, за да се избегне нечувствително отношение и дори измами, да не се допуска социално експериментиране а, или пък погрешни а, съдебни решения, защото става дума за живота на децата. Има едно осезаемо напрежение между изпълнителната власт и съдебната власт – В този вестник, който цитирах, се води кампания и се одобрява изявлението на министър-председателя, но реалностите са засегнати от господин Фентенглин, а именно, че съдебните решения в делото БИЕС вреди по-скоро на децата, които се за осиновяване, тъй като там се въвежда понятието нищо по-малко няма да е достатъчно. Заповед за осиновяване може да бъде само въпрос на осмотрение, тогава когато нищо друго не може да се направи. В резултат на това наполовина намалява броят на децата, които са за осиновяване. т.е. забелязва се едно напрежение между политическите аспекти на съдебната власт и политическите насоки на правителството. Аз съм на мнение, че политиката на правителството, неговата цел е рационално, рационално може да се подкрепи стига да е политика, която да бъде ограничена само до деца, които са британски граждани. Но трябва да правим ясно разграничение винаги между политиката, която се прилага по отношение на деца британски граждани, които са в системата на социалните грижи и деца, които са граждани на други държави членки и за тях трябва да има ясно насочване, че, както каза сър Джеймс Мамби, председателя, в е, редица дела през януари 2014, РСБ през август 2015 и сега стигам и до второто важно събитие, откакто излезе проучването на Фентън Глим, а именно решението на апелативния съд а, Обриен. Решението излезе а, в същия ден, когато беше направено изявлението от страна на правителството. А, председателят а, ясно подчертава насоките по двете предходни дела и, както каза председателят, отново подчерта важността на етническото етническата, културна, религиозна принадлежност на децата при определенето на това, на кой да ги осинови, когато става дума за деца с друга националност, освен британската. В нашата система, в отличие от други системи, където се прилага гражданското право, съдиите имат право да развиват съдебната практика и съдиите могат да упражнят правото си на осмотрение относно това как да се прилага това, което иначе се решава от парламента. Меморандумът за разбирателство Питърбъра е друг е, важен елемент след излизането на проучването. Това е споразумение, договорено между Словашкото министерство и местни органи в е, Обединеното кралство, именно съвета в Питърбърг. Защо е така? Защото там има голяма концентрация на словашки граждани, които работят е, в селското стопанство, в градинарството около този град. Там има също голям брой латвийци и португалци. Поради това местните власти в Питърбъра са натрупали значителен опит в работата с словашки семейства. Това се отнася и за медицинското обслужване, за училищата, така че там има пълно разбиране за словаците и това е естествено да има ясен договор между словашката държава и местните органи в Обединеното кралство за сътрудничество, за взаимодействие във всички случаи, които се отнасят до словашки деца. И това може, не казвам, че ще стане, но може да се разрасне и може да бъде подето и от други държави членки, както и от други местни власти. Защото по този начин Министерството на Словакия се чувства много по-сигурно, тъй като имат ясно споразумение за сътрудничество, за обмен на информация и това дава увереност на служителите в Питърбъра, които също се радват, че имат такова добро взаимодействие с съответното словашко министерство. Аз ще спра там, откъдето започнах. Едно от нещата, които научих в работата ми в тази сфера, е, че всичко зависи от комуникацията, трябва да комуникираме, за да се разбираме по-добре, за да разберем по-добре нашето законодателство, нашите политики, по-добре да разберем нашите практики. И мисля, че това даде своите плодове. Няма никакво съмнение, че когато Англия беше изправена за пръв път пред проблем с деца, които са с друга националност, които са в системата за социална закрила. Те проявиха доста изолираност, не отчитах въпросите, свързани с езика, културата, етническата принадлежност. Това сега обаче се промени. Също се промени и ангажираността на консулствата, те да получават изпреварваща информация. И сега те не могат да се оплакат от липсата на информация, а това, че са затрупани с множество случаи, а имат ограничени ресурси, с които разполагат в консулствата. За един ден може да имат три случаи на стотици мили едно от друго и те не разполагат с ресурси да могат да обхванат всичко. Миналия месец беше поставен въпроса дали, са постигна... дали е постигнат напредък. И когато бяха записани какво е мнението им, те казаха, че да, съществен напредък е постигнат в сравнение с миналото. Мисля, че ние сме се получили от своите грешки и ако продължим в този дух на сътрудничество и на по-добра комуникация, ще направим нещо добро за децата. Благодаря ви. Мисля, че последното, което казахте, е, е много насърчително да направи нещо добро за децата. Това е нашето основно послание. Идеята за това колко важна е комуникацията това е така, особено в тази толкова деликатна област. Благодаря ви за споделения опит. Сега ще дам думата на следващия оратор. След това ще имаме обсъждане. Ще слушаме бившия омбудсман за децата на Полша, господин Павел Ярош. Той ще ни запознае с гледната точка на един омбудсман за децата от гледна точка на полското европейско международно право. Той е бил съдия във Варшава, бил е преподавател в университета, бил е омбудсман, той е председател на Европейската мрежа на омбудсмани за децата, така че той има много богат опит. Господин Ярош, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, бих искал най-напред да ви благодаря за организирането на днешната среща. Със сигурност тази работна среща ще бъде за благото на децата. Преди да започна, бих искал да споделя с вас няколко неща – Аз ще ви представя гледната точка не на омбудсмана по правата на детето, а от гледна точка на съдия в областта на семейното право в Польша. Аз с жив интерес си слушах казаното от е, сър Торп преди малко. Той се позова на конкретни примери, за осиновявания. Дадени пример за трансгранично осиновяване, в което са включени две държави Обединеното кралство и Словакия. Аз не съм работил по подобни казуси, но бих искал да споделя с вас своя опит натрупан като съдия и разбира се този натрупан като омбудсман. Аз съм прилагал международното право в Полша, но ще се позовавам също така на различни международни конвенции и на европейското законодателство. Според мен има три изключително важни термина и те са следните. Първо, местопребиваването на детето. Максималния интерес за детето и правото на правосъдие на детето. Това са трите ключови термина, на които бих искал да се спра. В Польша е изключително важно детето да бъде изслушано преди да се вземе решение. По смисъл на член 114 от Семейния кодекс на Полша, детето може да промени своето местопребиваване от една държава в друга, само ако в приемащата държава членка може да бъде прието от добро семейство. Този кодекс датира от 1995 та година. По това време Польша вече беше страна по Конвенцията за правата на човека, но ние бяхме също и страна по други международни спогодби. Съгласно Хакската конвенция, ако детето пребивава в една държава, то може да отиде в друга, след като бъде осиновено – но може да остане и в държавата си на происход. Хакската конвенция се прилага за държавите, които са страни по нея. Много държави са се присъединили към Хакската конвенция и можем да смятаме, че тя е един вид универсална, всеобща. Но да се върна на член 114 от Семейния кодекс на Полша. Прави се разлика между местожителството и местопребиваването на детето. Много често възникват проблеми в Европейския съюз. Регламента от 2011 година урежда семейните проблеми. Може би се досещате, че имах предвид регламент Брюксел 2А. Имаме най-различни правни инструменти. Конвенцията от 77-ма, конвенцията от 80-та година. В тях се уреждат гражданско-правните въпроси, свързани с прехвърлянето на детето. Разполагаме и с конвенцията от 61-а година. Да не забравяме и конвенцията от октомври 99-та година, във връзка с прилагането на решенията относно родителските права. Отново бих искал да се върна на а, гражданския кодекс от 2008 година а, на Полша. В него се въвежда термина обичайно местожителство. Този термин е изключително важен в случаите на развод. Термина фигурира също и в член 41. Фигурира също така и в новия закон, свързан с международните конвенции. Проблема, свързан с престоя не винаги е уреден в другите държави членки. Какво означава престой? Това е мястото, където са съсредоточени всички дейности, извършвани от детето. Според мен, вече са правени опити да се е, намери определение на този термин в решението на Европейския съд. В решение от 2009 година се упоменава този термин, както и в регламент 2001-2003, като се казва, че това е мястото, където детето развива връзка с роднините и близките си. Не трябва да се забравят обаче и някои правни подробности. Познаването на езика, мястото, където детето ходи на училище. Националният съд трябва да установи кое е точното местожителство на детето, като отчете всички елементи. Върховният съд на Полша също излезе с решение в това отношение. В Хакската конвенция се говори за дълготрайно местожителство на детето на дадена територия, при което всичките му нужди са задоволени. А когато се говори за престой на детето, то в този случай оконите не взимат никакви важни за детето решения. Когато излезе този регламент, в отговор на конвенцията, член 114 от Семейния кодекс на Поша вече беше действащ. Конвенциите, по които Полша е страна, имат примат над полската конституция. Полският закон е много по-строг, отколкото правилата разписани в конвенциите. по смисъла на член 4 от конвенцията. Осиновяване на детето в друга държава може да се извърши, ако то е за доброто на детето. Подобно осиновяване винаги се прави само единствено като се взима предвид интереса на детето и ако няма възможност детето да бъде осиновено в държавата си на происход. Това е така наречения принцип на субсидиарност. Той е залегнал във всички конвенции. Следователно можем да приложим следното тълкуване. Дори детето да може да бъде осиновено в държавата си на происход, ако то по семейни причини ще се чувства по-добре в друга държава членка, то тогава то може да бъде осиновено в чужбина. В Полша имаме 4 центъра, към които могат да бъдат отправени молби за осиновявания. Осиновяванията могат да влязат в сила, когато компетентните органи на държавата на происход сметнат, че всички предварителни условия са изпълнени по смисъла на член 5 от Хакската конвенция. Следователно, осиновяването може да се извърши, ако държавата на происход установи, че детето подлежи на осиновяване, и че детето ще може да пребивава в, държава, в приемната държава. Член 4 от Хакската конвенция е насочен към централните компетентни органи на държавите страни по конвенцията. Но в него се съдържат също така някои насоки за всички останали институции, тъй като чрез тази разпоредба се дава възможност на тези институции да се обърнат към централния компетентен орган на приемащата държава. Та в този смисъл бих искал да ви обърна внимание, че по време на а, процедурата по осиновяване трябва винаги да се вземе предвид желанието на детета, но това винаги зависи от неговата възраст и степен на зрялост. И аз като съдя и като бивш омбудсман бих искал да ви кажа, че правото на детето да бъде изслушано е правото, което най-много е потъпквано. Винаги трябва да се взема предвид мнението на детето в зависимост от неговата възраст и степен на зрялост. Но какво означава това? Нека най-напред детето да бъде изслушано. Ако детето не бъде изслушано, как ще се вземе предвид неговото мнение? Разбира се, че всички аспекти трябва да бъдат отчетени. Възрастта, здравословното му състояние, и така нататък. Но не може да се възпрепятства детето да се яви в съда. Не процедурата е несправедлива. Несправедливо е, че няма такава. Ако детето не може да се ползва от своето право, то тогава възниква проблем. Ние де-факто действаме против правата на детето. Както спомена съдя Торп преди малко, необходимо е да има по-добра връзка, да общуваме по-добре между нас. Ето защо е важно всички разпоредби на Конвенцията за правата на детето да бъдат спазвани в страните членки на конвенцията. Благодаря ви. Thank you very much, um, particularly your... Много ви благодаря. Най-вече ви благодаря за това, че поставихте акцента върху правото на детето да бъде изслушано. Няма уеднаквени процедури в тази сфера в отделните държави членки. В някои държави има създадена система за изслушване на детето, в други не а въпросът е много важен. Вие поставихте акцента и върху комуникацията. Сега ще дам думата за коментари на първия колега, който се е записал за изказване. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo za zorganizowanie tej. Благодаря Ви, госпожо председател. Благодаря на вас, господин председател, за организирането на днешната дискусия. Благодаря ви и за това, че ми позволихте да се включа в мисията в Лондон. Наистина, организацията беше чудесна. след като изслушах съдия Торп и съдия Ярус, с които имах удоволствието да работя а, заедно, когато и аз самия бях съдия, а след това и евродепутат, да наистина благодаря и на двама ви за изключително интересните презентации. Днес ние обсъждаме ситуации, свързани с правата на детето и правата на човека. Обсъждаме ситуации, зад които обикновенно се е, крият е, истински човешки драми и трагедии. Осиновявания, които се извършват е, против без одобрението на родителите и без съгласието на детето. Всичко това наистина е трагедия. По този начин се разпадат семейства. Съвсем наскоро по полската телевизия гледах два различни репортажа в рамките на един и същи ден. И те бяха посветени на тази тема. Единият случай беше случай на двама братя, които се срещнаха на 70 години. Двама братя, които са били разделени по време на войната и които цели десетилетия са се търсили един друг. В крайна сметка тези двама братя са се намерили и наистина момента, в който те се видяха на летището в Поша, беше изключително вълнуващ за всички ни. Те са извървели изключително дълъг път. Но втория репортаж, който гледах, беше за една жена, която търси по-големия Е, жена, която търси брат си. Малкия и брат, който, с който е била разделена, когато са били съвсем малки. Малкият и брат е бил изтръгнат от ръцете й и даден за осиновяване. Та тази млада жена търси брат си и не може да получи никаква информация за неговото местонахождение. Тя не знаеше какво се е случило с него, защото всъщност осиновяването означава прекъсването на всякакви роднински връзки. Тази млада жена няма да успее да намери брат си. Тя дори не знае дали той е жив и дали все още е в Польша. След като изгледах този репортаж, си казах, това е нечовешко. Ако две същества, които са били разделени от войната, могат да се намерят, защо да е толкова невъзможно да се намерят двама души, които е разделило правото. Аз съм възмутен от положението на този брат и на тази сестра. Важно е всички в едно семейство да могат да останат заедно. Не трябва да се разпадат семейства. Да имаш брат или сестра, това е дар от Господ. Това е дар от природата, наречете го както щете, но никой няма право да ви лишава от присъствието на някой от вашето семейство. Господин Ярус постави акцента върху гласа на детето. Да, действително. Проблем е, че децата не биват изслушвани. А, на хартия и в а, всички а, законодателства това право е залегнало, но то не се прилага. Всъщност, може би това е чисто полски проблем. А, не мога да зная. Но така или иначе, каквото и да се случва, детето има право да каже своето мнение. Това е негово неочуждимо право. Благодаря ви още веднъж, дами и господа, за днешната дискусия. Смятам, че тя наистина е необходима за всички ни. Трябва да се справим с проблема и се надявам искрено, че това явление, което наблюдаваме в Европа, ще може да бъде спряно. Това е едно изключително голямо предизвикателство. Важно е в Европейския съюз да има и ясни и човешки правила, които да уредят подобни ситуации. Благодаря ви още веднъж и за посещението в Лондон. Искрено се възхищавам от организацията. Благодаря отново и на съдия Торп. Надявам се, че всички наши усилия ще бъдат овенчани с успех. Надявам се, че в крайна сметка ще успеем да спазим правата на детето в Европа. Нека да гледаме на децата като човешки същества. Благодаря. Question or comment? Благодаря ви, господин Яр. Имате думата за коментар или въпрос. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на организаторите на днешната проява. Аз съм координатор в комисията по петиции. Нашата председателка госпожа Викстрем вече каза, че понякога буквално ни заливат с петиции, които никак не ни е лесно да разгледаме. Петиции, отнасящи се до родителски права и до положението на отделни деца. За тези петиции се крият човешки трагедии – Трудно ни е да ги разглеждаме, нямаме и пряк мандат. Затова сега се радвам, че установихме взаимодействие с Комисията по правни въпроси, която може пряко да въздейства върху законодателния процес. В Европейския съюз се установено правото на свободно движение на стоки, но като че ли понякога забравяме, че правото на свободно придвижване въжи и за хора. Гражданите на Европейския съюз трябва да могат да пътуват, трябва да могат да се влюбват в граждани на други страни, да сключват брак с тях, да създават и деца с тях. Понякога в браковете нещата не вървят, стига се до разтрогване, и не сме работили достатъчно по този въпрос до момента. Проведохме проучвателно посещение в Дания, в Берлин и в Лондон. Посещенията ни в тези държави показват, че отделните страни имат свои действащи системи, от които са много доволни. Не желаят други да им се месят в работата искат по-скоро да запазят действащата система, статуквото, тъй като смятат, че то работи добре. Ние в Комисията по петиции обаче установихме, че действащите системи не функционират както трябва. Радвам се, че в Лондон намерихме свои саратници, хора, които са на същото мнение като нас. Господин а, Сър Тор, например, много точно изложи проблемите – Друг колега с право пък каза, че всичко зависи от комуникацията. Това показва и моят опит. в съответната държава членка не трябва да говорите против системата или да работите против нея. Първо трябва добре да се запознаете с нея и да се опитате да я промените отвътре. Добре е за целта да знаем как наистина функционират системите. Много е добре също, когато има осиновявания с презграничен елемент, да могат да участват и консулствата на съответните държави. Въпросът е дали да се приема допълнителна нормативна уредба този въпрос възниква, като се има предвид колко е важна комуникацията. Според мен трябва да подобрим комуникацията за да могат да функционират по-добре и системите. А когато системите функционират по-добре, могат и по-ефективно да се реализират права. По време на посещението в Лондон се замислих за следното. Държавата заявява, че иска да действа във висше интерес на детето, иска колкото се може по-скоро да го настани в семейна среда, поради което иска и колкото се може по-скоро да го даде за осиновяване, тъй като родителите не са в състояние да се грижат за него и да му гарантират образование. Но тук има два елемента, които не се вземат предвид. Според първо, според мен, трябва да се направи по-точен анализ на това какво е във висш интерес на детето. Т.е. детето трябва да бъде изслушано като изслушването трябва да бъде проведено в зависимост от възрастта на детето. Трябва да се вземат предвид възрастовите особености. Вторият елемент, на който не се обръща внимание, е, че е вероятно в определен момент родителите да не са в състояние да възпитават детето и да се грижат за него. Но може би в един момент ще настъпят промени в ситуацията, в която се намират. Възможно е да се даде и положителна прогноза за тези родители, а веднъж осиновено, детето вече не може да бъде настанено при биологичните си родители. Когато говорим за положението, в което се намира едно дете, трябва да говорим не само за неговите родители, за майка му и баща му, но и за други негови роднини, например баба му и дядо му. Не се отчита в достатъчна степен този елемент. Как можем да вземем предвид всички тези елементи, за да могат системите и да работят по-добре? Благодаря ви. Господин Звевка. Благодаря. Аз имам два въпроса. практиката на съдиите. Вие двамата споменахте нуждата от комуникация. Тя е от ключово значение. Когато говорим за комуникация, имаме предвид и взаимодействие, сътрудничество. Дали според вас взаимодействието между наричните международни институции е достатъчно в тази сфера или не? къде може да се постигне допълнителен напредък в взаимодействието и комуникациите на различни нива. И като имаме предвид вашия съдебен опит, какво според вас е бил най-големият ви проблем, когато е трябвало да вземате решение за осиновяване? Много ви благодаря за коментарите и въпросите. Нека добавя само няколко думи. Сър Матио, по отношение на положението в Обединеното кралство. Наскоро политиците там излязоха с изявления в посока настаняването на повече деца в домове за институционализирани грижи и даването на повече деца за осиновяване. Дали това наистина са добрите решения за децата? Вторият ми въпрос е свързан с гражданството. Ако двама граждани на други страни са сключили брак в Обединеното кралство и им се е родило дете на територията на Обединеното кралство, то какво е гражданството на това дете? То граждани на Обединеното кралство ли е или на една от страните по происход на родителите? Колегите с право заявиха, че осиновяванията са необратими и във връзка с това възниква въпроса дали в достатъчна степен даваме втори шанс на родителите, както каза Петър Яр. Госпожа Делво и след това госпожа Викстрем. Благодаря, госпожа председател. Моят въпрос може би е получил отговор. Аз се забавих и затова не зная дали това е така. Но споделям мнението, че трябва да се поиска мнението на детето. Според вашия опит, има ли някакъв идеал, някаква идеална възраст, от която нататък може да се иска мнението на детето? Благодаря. Госпожа Викстрям. Благодаря ви. Всъщност, вие ме наведохте на въпроса, който искам да задам. Цялата процедура по осиновяване в Обединеното кралство протича много бързо в сравнение с други държави членки. Продължителността, средната продължителност на процедурата е 26 седмици, което е много малко. Ако искаме на един от биологичните родители да получи втори шанс, да уреди живота си, така че да му се възстановят родителските права, то повечето от нас в случая биха казали, че Обединеното кралство има система допускаща огромен брой осиновявания, които се извършват по много бърза процедура – по време на нашето посещение министър-председателят официално заяви, че в Обединеното кралство се извършват прекалено малко осиновявания и че решенията за осиновяване се вземат прекалено бавно. Виждате, че има две съвършено различни гледни точки по въпроса за действащата в Обединеното кралство система. Бих искала да чуя мнението на нашите експерти. Нямаме вече много време. Сър Матио, бихте ли отговорили само на въпросите, които бяха отправени конкретно към вас? Сътрудничеството и комуникацията между съдебните органи в Европа, според мен, значително се е подобрило в резултат от създаването и разширяването на международната съдебна хакска мрежа. Сега всяка държава членка на Европейския съюз има съдия, който участва в тази мрежа. Тази система се развива и работи отлично. Полша, например, назначи по-късно съдия в тази мрежа, но това беше от голяма полза за нас. Опитът на един съдия, който трябва да вземе решение за осиновяване, е нещо изключително трудно, но ние се опираме на нашията опит, също и на нашият опит в собствените ни семейства относно въпросите на Марият за правителствената политика. Осъзнава се, че има напрежение. Това е отразено в проучването, на което се позовах, от една страна искаме най-доброто за децата и доста често най-доброто за децата, в зависимост от е, тяхната възраст, история и прочие, е да може да им се намери семейство, което ще се отнася към тях с е, обич. Има и други варианти за е, децата. И те понякога се пренебрегват. Това добре е посочено в проучването Фентанглин. Ако има смесен брак, например, майката е англичанка, бащата поляк, ако се разтрогне бракът, например, на практика ударението върху етническия происход, езика и прочее няма да има а, такова значение, тъй като детето е израснало а, като в двуязична среда. Тези 26 седмици се отнасят до процедурите, които са свързани с оказването на грижи. И те са предвидени, тъй като системата беше прекалено тромава, бавна, ако имаме едно дете на 9 месеца, когато започне процедурата и не приключите тази процедура за една година, тогава детето вече ще нещо съвършено различно, ще се е развило в нещо по-различно. Това е идеалният случай но доста често процедурата не приключва толкова бързо. И така тези процедури, свързани с оказването на грижи, са необходими преди да се премине към процедурата за осиновяване. Когато децата се намират в ситуация, при която няма решение, е наложително бързо да бъде намерено такова. Така че считам, че е уместно да се счита, че процедурата е прекалено бърза. Опитът показва, че продължителността зависи преди всичко от отделните факти и обстоятелства. Може би ще е необходимо да бъде направено проучване в друга държава членка и а, е, така да се удължи срока на тези 26 седмици. Представителите на консулствата в Лондон винаги са настоявали за по-бавни темпове, когато се разглеждат а, е, а, е, дела за осиновяване на деца. когато става дума за дете, което е с друга националност, от друга държава членка, тези 26 седмици няма да са достатъчни и трябва да се предвиди по-дълъг срок. И тук мисля, че съм съгласен с вас. Благодаря, господин Яр. Господин Ярус, благодаря за поставените въпроси. Всички те бяха много интересни. За да отговоря, бих искал да се опра на това, което според мен е най-важно на международните документи, например, за, на Конвенцията за правата на детето. Тази конвенция базира на разбиране, се базира на разбирането за интереса на детето и на второ място оказването на подкрепа на семейството, подкрепа на семейството страна на държавата, за да може да бъдат осигурени нужните грижи за развитието на детето. Аз споменавам този документ с а, значителна гордост, тъй като беше прият по полска инициатива. Януш Корчак, известен а, педагог от Полша, един от инициаторите Относно въпроса дали сътрудничеството между държавите членки е достатъчно, отговорът ми е не. Според мен не е достатъчно. Тази конвенция трябва да бъде ратифицирана почти от всички държави в света, но има държави, които са изразили някои резерви и те се отнасят до осиновяванията, до правото на детство и прочие. Тълкуването на въпроса зависи от съответната държава. Какво може да се направи, за да не заменят осиновяванията системата за социална закрила? могат да бъдат отнети децата от едно семейство по економически съображения. Аз намирам това за неприемливо. Ако има някакъв проблем, економически проблем в дадено семейство, трябва да се намерят начини да се помогне това семейство. Аз опирам на моя практически опит. има, дали трябва да има отнемане на детето от семейство, в което то живее в бедност. Не, не трябва да е така. Трябва да се подобри економическото състояние на семейството. Местните органи, кметовете трябва да помогнат на тези семейства да могат да подобрят своето ежедневие, своя бит, например да им се помогне в построяването на баня или нещо в такъв смисъл. Трябва да се изпълнят всички ангажименти, които са приели държавите, ратифицирайки тази конвенция. Има доста форуми на европейско ниво за обсъждане на гарантирането на основните права на децата. Има и друго право, за което не говорим особено, а именно правото на детство, Твърди се, че осиновеното дете не трябва да знае какви са неговите биологически родители. Ние сме констатирали и сме взели решение, че полската държава не трябва да унищожава документите а, на осиновеното а, дете. И когато навърши 18 години, осиновеното дете има право да научи какъв е неговият истински происход. Това не е задължение, това е право. Не трябва да се изтръгват коридите на което и да е човешко същество. Държавата трябва да има предвид всичко това. Може би това е добро решение. Решението намерено в Польша може да се обсъди, може да се намерят решения, може и по-добри или сходни на това. Връщам се и на още един въпрос, а именно от каква възраст може да се иска мнението на детето. Тук бих отговорил ясно. Всички деца трябва да бъдат изслушани. Те може и да не могат да изразят а, с думи своето мнение. Едно дете, например, което е с увреждания, това означава ли, че не трябва да бъде изслушано, защото има а, проблеми с изразяването. Това дете а, трябва да бъде защитено по още по-категоричен начин. Има 6 коментара, свързани а, с гарантирането правата на децата. Някои от тези твърдят, че няма проблеми да се слуша дете, което дори не може все още да говори, защото съществува езика на, тяното, на тялото. Има специалисти, които могат да дешифрират това поведение. Има и друг проблем обаче. Дали отчитаме изцяло мнението на детето? Приключвам, госпожо председател. Едно дете на 3 годишна възраст има мнение, може да изрази дали иска или не иска да бъде осиновено. Благодаря ви. Благодаря ви много. Благодаря на госпожа Викстром, на господин Тор, на господин Ярош. Искам да обобщя някои от нещата, които бяха обсъдени. Въпросът е много деликатен, свързан с осиновяванията. Различните държави членки имат свой опит. Моята страна е една от тях. Аз ви прикамвам да се запознаете с ирландския опит, е, да видите какво се е случило преди 20, 30, 40 години, за да се избягват подобни проблеми. На второ място е необходимо повече сътрудничество на съдебно ниво. И аз е, високо ценя коментарите на сър е, Матио, че нещата вървят към подобряване. Детето трябва да бъде в центъра на вниманието, трябва да се изслушва детето, да се отчитат неговите интереси. Освен това, трябва да се държи сметка и за семейството. Господин Ярош, вие говорихте за това, че децата не, биват не да бъдат отнемани от своите семейства поради економически съображения. Тоест има въпроси, свързани с социалното инженерство, свързани с този чувствителен въпрос. Ние получаваме доста петиции, ние сме човешки същества, не само политици. Ние искаме да бъдат изразени тези проблеми тук в Европейския парламент и да се намерят решения, като се отчита принципа на субсидиарност. Ние сме тук, за да окажем подкрепа в този толкова труден процес. Благодаря на всички колеги, които участваха в тази първа част на, на разискването. Сега с удоволствие давам думата на господин Звевка, който ще председателства втората част на срещата ни. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на тримата ни оратори. Този обмен на мнение беше много интересен. Констатираме, че въпросът е изключително емоционален – и сега преминаваме към втората част на разискването, посветено свързано с трансграничните осиновявания и признаване на съдебните решения, това отношение. И сега ще обърнем внимание на семейния статут, на ситуацията в различните държави членки, на подхода, който се следва в семейното право в това отношение. Най-напред ще дам думата на господин Жан Пауло Романо от Женевския университет. Благодаря ви, господин председател. Бих искам да благодаря на Европейския парламент за това, че покани лектор от Швейцарски университет. Е, аз имам и италианско гражданство, но за мен наистина е удоволствие да съм в сърцето на Европа и за мен наистина е чест да ви служа. Бих искал да благодаря и на Селин Шато, която инициира тази покана. Благодаря за доверие. Помолиха ме да взема отношение във връзка с семейното положение. Отвъд осиновяването. Аз не обичам да говоря за семейно положение, предпочитам термина семен статут. Статута семейният статут обикновенно се дава на двама души от компетентните административни или съдебни органи. Без значение дали говорим за брачен съюз или за регистрирано партньорство. Статута може да се зароди и при заличаването на предишен статут, като например в случай на развод или отказ от бащинство. Осиновяването много често включва премахването на предишен статут и създаването на нов. Както вие напомнихте, господин председател, много е важно да не забравяме, че статута се определя в зависимост от правните последици, които, до които води. И това както в публично-правно отношение, така и в частно-правно. Правните последици, частноправните такива, са свързани с много права и задължения, като например правото на издръжка и задължението за издръжка, което родителят а, а, трябва да изплаща на другия родител, който е получил родителските права. Нека да поговорим и за приложимите права и взаимното признаване на различните статути. Няма всеобщи европейски а, разпоредби във връзка с брачните съюзи, регистрираните партньорства, осиновяването или съдебното установяване на бащинство. Обикновено се премахва статута чрез а, развод или отмяна на брачния съюз. Това става в рамките на регламента Брюксел 2А или регламента Рим 3. До тук Европейския съюз действа по начин, който влиза в разрез с редица регламенти. Нека да се спрем на различните последствия от този статут. Какво имам предвид? Имам предвид задължението за издръжка, наследствата, които са свързани с съпружеската общност. Що се отнася до осиновяването, правата и задълженията, свързани с упражняването на родителските права, те са в обхвата на Брюксел 2А по отношение на компетенциите и признаването на решенията, а също влизат и в обхвата на Хакската конвенция от 1996 година, която вързва всички държави членки относно приложното право. В обобщение, дадена държава членка е свободна по искане на заинтересованите страни или на една от тях да им даде семен статут, която, който от друга страна, друга държава членка също е свободна да не признае. По този начин се стига до колизия на семейните статути, така, например, има брачни съюзи, които не винаги се признават във всички държави членки. Ще ви дам пример. Пример с господин Дюпон, французин, и господин Бянки, италянец. Франция дава възможност на хомосексуалистите да сключат брачен съюз. Господин Дюпон и господин Бянки сключват такъв във Франция. Италия обаче с оглед на италианския обществен ред, има възможност да откаже признаването на тази брачна връзка и да откаже записването в регистъра за гражданско състояние на гражданското състояние на господин Бянки. Какви са последствията от тази колизия на френската и италианските нормативни уредби? Двамата са а, съпрузи по френското законодателство и не са по смисъла на италянското. Господин Бянки няма задължение за издръжка, защото той не е съпруг на господин Дюпон от гледна точка на Италия, а във Франция има такова задължение. Господин Дюпон получи а, съдебно решение във Франция да получава издръжка, Господин Бянки може от Италианския съд да, по, да получи решение за отказ от екзекватурата на френското решение. По какво основание? Италианския съд може да не признае френското решение, тъй като статута на двамата партньори не е признат в Италия. Този статут, различен семейен статут води до две различни решения по отношение на издръжката. Няма никакво правно средство в Европейския съюз, коли да решим подобна колизия на съдебни решения. Европейския съд също няма такива правомощия. Ето защо рано или късно, в крайна сметка, господин Дюпон и господин Бянки ще искат да знаят кой ще трябва да уреди техния спор. Но войната никога не трае вечно и за щастие решението на този спор няма да има правен характер, но а, в крайна сметка ще бъде решен по смисъла на правото на по-силния или на правото на по-бързия. Господин Бянки може да реши да репатрира цялото си имущество от Франция в Италия, за да може да не се прилага към него френското решение. Виждате до какъв конфликт може да се стигне между господин Дюпон, който според Франция е сключил брачен съюз и може да бъде дори и наследник. Представете си какво ще се случи за сестрите и братята на господин Бянки в Италия при положение, че няма преживял съпруг. А, а господин Дюпон има интерес да докаже, че е в брачна връзка с господин Бянки, за да може да наследи неговото имущество. Италия може да откаже признаването на осиновяване, например, на дете от Сенегал. Същото се отнася и до признаването на решението за издръжка, издадено от Френския съд. Господин Дюпон е единствения, който може да получи родителски права, при положение, че господин Дюпон и господин Бянки заедно са осиновили във Франция дете с происход от Сенегал. За мен несъмнено подобно положение противоречи на единото пространство на свобода, правосъдие и сигурност. Тези физически лица стават конфликт, извинете, стават жертва на колизията на правните уредби на Франция и Италия. Обединени в разнообразието. Не е ли това мотото на Европейския съюз? Само, че Франция и Италия съвсем не са обединени, въпреки тяхното разнообразие по схващането относно брака. Те са в конфликт. Има колизия на правни норми. Съгласни сте с мен, че е едно да насърчаваме правния плурализъм, което е символ на свобода и източник на напредък, но съвсем друго е да се създават и да се поддържат правни е, колизия на норми. Това би означавало да капитулира правото. Знаем какво е разграничението между религиозния плурализъм, който всички насърчаваме, и религиозните конфликти, които всички осъждаме. Ето защо бих искал да направя няколко препоръки, за да може да се уреди семейния живот на гражданите и пребиваващите в Европейския съюз. нека ви представя съвсем накратко моите предложения. Най-малко инвазивният подход е следния. Европейския съюз трябва да продължава да дава възможност на държавите членки да създават семейен статут и да позволява на другите държави членки да не го признават. Европейския съюз трябва обаче да помоли всяка държава членка да използва статута, който се използва и в другите държави. Пример. Франция позволява на господин Дюпон и господин Бянки да сключат брачен съюз, а Италия има право да не впише този брачен съюз в списъка за гражданско състояние. Тоест, в това отношение нищо не се прилага. Но, ако приложимото право за изплащане на издръжка по смисъла на френското право се прилага, то тогава Италия за тази цел ще трябва да признае решението. Италия трябва да загуби възможността да откаже изпълнението на френското съдебно решение и да накара господин Бянки да продължи да изплаща издръжката. Ако приложимото право към наследството на господин Бянки е италианското право, то тогава Франция ще трябва да е, признае статута на лит на не сключил брачен съюз на господин Дюпон, за да може да уважи италианското решение това означава, че статута може да се променя. Това е един вид половинчатост. За някои а, правни последствия господин Дюпон и господин Бянки са съпрузи по смисъла на френското право, а по смисъла на други правни последица те не са. Втората опция не е толкова инвазивна. Това означава да се наложи на всяка държава членка да признава системно всеки семейен статут, който е даден в друга държава членка. Пример осиновяване в Обединеното кралство. Двете майки, които осиновяват са съответно българка и полячка, които пребивават в Англия. Това означава България и Польша да бъдат обвързани с този обществен ред. Ако гражданка на Германия използва сурогатна майка в Гърция и получи от гръцките власти решение за майчинство, този статут, който е действителен в Гърция, трябва да бъде прият и наложен на немските власти, които да бъдат задължени да впишат а, а, тази гражданска на Германия в, в регистъра за гражданско състояние, за да може това да бъде направено на практика, е важно Европейския съюз да опише всички връзки между заинтересованите страни, за да може да се придаде необходимия статут. По никакъв начин не трябва да се насърчава правния туризъм. Туризма с цел зачеване, например, в друга държава членка. Трети подход – Властите в две или повече държави членки си сътрудничат. Това е един вид процедура на съвместно вземане на решение. Това е по смисъла на Хакската конвенция от 1993 година. Мисля, че госпожа Мартина ще навлезе в повече подробности. Това е един инструмент, който изключително интелигентно дава възможност на две и повече държави да си сътрудничат. В случай, че бъде произнесено решение за осиновяване, това решение е един вид двунационално, защото то е взето от две държави. Държавата на происход на детето и държавата на происход на осиновителите. сурогатните майки са съвсем ново явление, така че е, преди да се даде решение за използването на сурогатна майка в Гърция, е редно гръцките власти да се свържат с немските, за да ги уведомят за е, гражданката на Германия, която желая да прибегне към този метод в Гърция. Това са само някои от възможните решения – още една минута, ако позволите, господин председател. Съвсем накратко бих искал да ви представя и четвъртата опция, ако разбира се ни е позволено да мечтаем. Тук имам предвид създаването на право на Европейския съюз, което да урежда придаването и отнемането на семейния статут. Това е един вид факултативно право, което няма да замени никоя правна уредба, на която иде държава членка. Това ще бъде просто едно право, което ще се прилага от европейските компетентни органи. Ще има европейски съдилища, които да имат правомощия да вземат решение относно осиновяванията в Европейския съюз. Ще има в противен случай ще има много неясни зони, много колизия на закони и откази. Позволете ми да направя един паралел с една друга област, а именно патентното право, интелектуалната собственост. Може би някои от вас знаят, че скоро ще а, бъде създаден съд по патентно право, че Основният отдел ще бъде в Париж, но ще има секция в Лондон и в Мюнхен. Мюхен, извинете. Европейския патент ще бъде издаван от европейски компетентни органи и ще бъде валиден във всички държави членки. Но важно е да се подчертае, че този единен патент няма да замени националните патенти. Той ще бъде допълнение към тях. Ако приложим същия пример към семейното право, ще видим колко по-лесно би, могло, би могъл да се постигне добър резултат, без да се налага задължително изпълнение на решението. Та се ли не бихме могли да поступим по същия начин и с осиновяванията? Със сигурност тези опции, които ви описах, ви изглеждат нереализируеми. Но от договора на Амстердам, от Амстердам нататък Европейския съюз си даде сметка, че в трансграничните отношения много неща, които преди 20 години изглеждаха нереализируеми, всъщност са. Благодаря. Bardzo dziękuję panie profesorze e, przede wszystkim za takie śmiałe e, spojrzenie. Благодаря ви, че се усмелихте да разгледате по нов начин тази материя. Искам само да добавя към казаното от вас, а, а, че това не са само франко-италиански проблеми. Те съществуват и между много други държави, членки на Европейския съюз. Много трудно ще бъде да се хармонизира законодателството в тази област, защото семейното право не е в компетенциите на Европейския съюз. Ние имаме някои правомощия в процесуалното право, но не и в тази област. Ние искаме да дадем възможност на двете страни в брака да бъде защитена най-слабата страна. Обикновено по-богатите печелят при такива процедури по разтрогване на брака, сравнението, което направихте с патентното право е нещо доста смело в областта на регламента за патентите се изисква засилено сътрудничество. Не всички държави членки участват непременно в този процес. Можем да си позволим да мечтаем, Сега ще изслушаме госпожа Лаура Мартинес Мора. Тя е главен юрисконсулт в постоянното бюро в Хага на конференцията по, прав... по частно международно право. И тя ще говори за закрила на децата при международни осиновявания. Ние търсим нови решения, които се надяваме да се окажат ефикасни в бъдеще. Но нека първо да чуем от вас каква е ситуацията с тази конвенция. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на испански. Добър ден, госпожи и господа. За мен е удоволствие да участвам в днешното изслушване на експерти в областта на осиновяването. От името на Хакската конференция по международно частно право ви благодаря за поканата. Много е важно нашите институции да си сътрудничат. В изложението си днес след обед ще се спра върху три момента. Първо ще се спра накратко върху кон... Хакската конвенция, приложното и поле, целите и, и страните по нея. На второ място ще говоря за автоматичното признаване, за неговите предимства и недостатъци. И накрая ще ви представя някои идеи за бъдещето. Съдия Ярус вече накратко се спря върху приложното поле на Хакската конвенция. За това няма да се впускам в подробности. Нека припомня само, че важен елемент от приложното поле е обичайното местопребиваване на детето, както и на бъдещите осиновители гражданството не е решаващ фактор при квалифицирането на едно осиновяване като международно или не. Аз, например, съм испанска гражданска, съпругът ми е италянец, живеем в Холандия. Ако искаме да осиновим дете от Литва, то компетентните органи в Холандия, мястото където обичайно пребиваваме, където са приятелите ни, където работим, ще се свържат с властите в Литва, които ще започнат процедурата по осиновяване. Но в най-лошия случай ще трябва също така да сезираме и испанските и италианските компетентни органи. С други думи, гражданството не е определящ елемент по Хакската конвенция. В случай на международно осиновяване всичките органи на засегнатите компетентни държави ще трябва да участват в процедурата. По примера, който ви дадох. Хакската конвенция от 1993 година се отнася до закрилата на детето. Това е важно, когато говорим за осиновяването. Хакската конвенция от 1993 урежда закрилата на детето. Конвенцията урежда и въпроси, свързани с сътрудничеството. Искаме държавите членки да си сътрудничат, да общуват помежду си, да си взаимодействат, за да се избягват проблеми. Хакската конвенция от 1993 предвижда минимални стандарти по процедурите за осиновяване на деца. Днес след обед бяха дадени много примери. Един от такъв минимален стандарт е съгласието на родителите или на компетентните органи. Това съгласие трябва да е доброволно, да се основава на съзнателен избор, да не е мотивирано от заплащане или каквото и да е друго възнаграждение. Трябва да бъде предоставена и предварителна информация за осиновяването. Това е важно, тъй като когато осиновените деца пораснат, може би ще искат да имат повече информация. Трябва да се прилага също така и принципа на субсидиарност. Има и още нещо много важно, а именно необходимостта от изслушване на детето, така че то да може да изложи своето мнение. Хакската конвенция от 93-та предвижда минимални стандарти и гаранции. Така, например, майката може да даде своето съгласие за осиновяването единствено след като даде своето съгласие и детето. Конвенцията предвижда минимални стандарти. Това означава, че всяка страна по конвенцията има известно право на осмотрение в зависимост от е, действащото там законодателство. Втората цел на конвенцията е да се предотвратят злоупотреби, например под формата на трафик на деца. Има немалко злоупотреби във връзка с осиновяванията. И това е така, защото се заплащат определени суми. Затова е много важно да се установят официални канали за сътрудничество и комуникация. Трябва да знаем с кого да разговаряме в другата страна, с кого да си сътрудничим. Este reconocimiento automático se da en Сътрудничеството и третата цел на конвенцията. Четвъртата е автоматичното признаване. в 95-те страни по конвенцията. Скоро те ще станат 96. Сред тях са 28-те държави членки на Европейския съюз. Русия и Корея са подписали, но не са ратифицирали конвенцията, заедно с още една трета държава. Всички страни по конвенцията трябва автоматично да признават решенията. Към конвенцията се присъединяват и все повече бързо развиващи се държави.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 да се намерят и други държави, където могат да се осиновяват деца, ако това не е възможно в страната на происход на осиновителите. И все повече деца се осиновяват в Африка. За това и към конвенцията е важно да се присъединяват все повече африкански държави. Някои държави не са страни по конвенцията, тъй като там не се предвиждат възможности за осиновяване. Към момента страни по конвенцията са 95 държави. Това не е малко. но трябва да се отчете и процентът международни осиновявания. Увеличи се техният брой. Към момента международните осиновявания, въпреки че броят им се увеличи, съставляват около едва около 60% от общия брой на осиновяванията. 35 до 40% от осиновяванията не попадат в приложното поле на конвенцията, тъй като съответните държави не са страни по нея. Държавите, които не са страни по конвенцията са Русия, Етиопия, Корея и Украина. Корея преди време подписа конвенцията. Бяхме на посещение в страната. Други държави се намират в процес на ратифициране. Надяваме се, че така все повече ще намалява броят на държавите, които не са страни. Нека сега се спрем върху обсъдените днес технически въпроси. Какво представлява автоматичното признаване? Автоматично признаване се извършва, когато се установи, че са спазени гаранциите по конвенцията в такъв случай не е необходима отделна процедура по изпълнение на решението, то се признава автоматично. За целта се използва образец на удостоверение, който вече се използва от повечето държави страни по конвенцията. Какви са последиците от осиновяването? Първо детето се настанява в семейна среда. Освен това, се прекъсват връзките на детето с биологичните му родители и кръвните му роднини, при положение, че то напусне страната. в случай на пълно осиновяване, за разлика от обикновеното осиновяване. И двата вида осиновяване попадат в приложното поле на конвенцията. Това е важно да се упомене. В първата част на заседанието установихме, че много държави виждат колко е важно да се подкрепят биологичните родители и кръвните роднини на децата. Това придобива все по-голяма важност с израстването на децата трябва да се даде в бъдеще, според мен, възможност на децата да имат връзка с биологичните си родители и кръвните си роднини. Говорихме за непризнаването на някои решения за осиновяване. Решението не може да бъде признато единствено когато осиновяването е в разрез с действащите разпоредби или не е във висшия интерес на детето. Винаги трябва да се ръководим от висшия интерес на детето. Непризнаването на едно осиновяване е крайна мярка. Тя се прилага при извънредни ситуации, когато се нарушават основните права на биологичните родители. Например, когато детето е било купено или отвлечено. Преди да дойда в Брюксел, разговарях с централните органи в редица държави. Попитах и дали там има много случаи на непризнаване. Отговорът бе, че са много малко осиновяванията, които не се признават, тъй като става дума наистина за извънредни обстоятелства – с какво разполагаме по силата на конвенцията? Установена е единна по-кратка процедура, която е достъпна като цена и гарантира правна сигурност. Процедурата също така е упростена. Това са според повечето страни по конвенцията основните постижения – на този акт. Разбира се, има и проблеми с признаването. В някои държави членки има още какво да се направи по отношение на качеството на удостоверението. Става дума и за някои държави членки на Европейския съюз, където има какво да се направи във връзка с качеството на удостоверението. В някои държави членки не се прилага автоматичната процедура на признаване, което е в нарушение на Хакската конвенция. В тези държави законодателството трябва да бъде приведено в съответствие с конвенцията. Какво може да направи постоянното бюро на Хакската конференция по международно частно право в случай случай на нарушения на конвенцията. Нямаме съд, който да упражнява контрол, постоянен контрол върху спазването на конвенцията, но имаме други процедури за установяване на нарушения. Малка организация сме, поради което трябва да заложим най-вече на превенцията. На всеки 3-4 години провеждаме конференции с участието на всички страни по конвенцията и на други заинтересовани страни. На тези конференции се отправят препоръки за бъдещето. Те са и възможност за обсъждането на конкретни нововъзникващи проблеми, излагащи на риск спазването на конвенцията. Преминавам към третата част от изложението си. Каква е настоящата ситуация? След сключването на конвенцията към нея се присъединяват все повече и повече държави, които искаме в бъдеще да подпомагаме технически. Това е особено важно. Какво е положението с международните осиновявания извън приложното поле на конвенцията? Ние в Хага искаме да привлечем на своя страна и тези държави, т.е. държавите, които все още не са се присъединили към конвенцията. Можем да направим това, като им предоставяме подкрепа, техническа и под формата на експертен опит. При по-сложни случаи може да се провеждат обсъждания в специалните ни структури. Много е важно да припомним, че Хакската конвенция от 1993 година към момента на изготвянето си е отразявала положение доста по-различно от настоящото. Затова тази конвенция трябва да се разглежда като един гъвкав инструмент, подлежащ на развитие и промени. Но за целта всички страни по конвенцията трябва да работят заедно. Какво е положението с националните осиновявания? И тук има някои проблеми с които се сблъсквахме и при международните осиновявания в миналото. Няма процедура за автоматично признаване на националните осиновявания. Моля Европейския парламент да разглежда това като всеобщ проблем. Проблемът не е чисто европейски, засяга всички държави по света. И при положение, че проблемът е в световен мащаб, трябва да се намери и решение в световен мащаб. Възможно е в противен случай да се приеме нормативна редба на европейско равнище, но след няколко години да се изправим пред същия проблем, като се имат предвид големите миграционни потоци. Според някои в Европейския съюз трябва да се разработи предложение, което да бъде обсъдено от Хакската конференция, заедно с страните по конвенцията, което да бъде обсъдено и в международен мащаб, за да се намери наистина и всеобщо решение – има освен Хакската конвенция от 1993 година и още един правен акт от 1995 година. Тези два текста могат да ни служат като отправна точка за намирането на всеобщо решение, което да е ориентирано най-вече спрямо висшия интерес на детето. Според мен имаме реална възможност да намерим такова решение. Това показва опитът ни от практиката в Хакската конференция работим и по темата за сурогатното майчинство. Това е един много спорен въпрос. Много дълъг и тежък път извървяхме и по отношение на осиновяванията. Призовавам Европейския парламент да продължи взаимодействието си с нас в бъдеще. Ще Państwa o справна дискусия mamy. Благодаря ви много. Сега бих искал да поискам от вас да бъдете експедитивни в задаването на въпроси, тъй като вече времето доста напредна. Предлагам да обсъдим двете експозета, които чухме на господин Романо и на госпожа Мора. Господин Яр, съвсем кратък въпрос, тъй като времето напредва. Става дума за осиновяването без съгласие на родителите. Ако правилно съм ви разбрал, то не е възможно международно осиновяване без съгласието на родителите, но е възможно национално осиновяване без съгласието на родителите, поне в Обединеното кралство. Правилно ли съм ви разбрал? Това е първият ми въпрос. И вторият ми наивен въпрос е дали смятате, че това е добре? би ли било съвместимо с Хакската конвенция международно осиновяване без съгласието на родителите? Благодаря, Петър. Това е много важен проблем. Искам да добавя още един въпрос. Ако всички държави членки са ратифицирали конвенцията от 1993 година, бихме ли могли да я използваме като отправна точка за изготвянето на една обща процедура в е, Европейския съюз по отношение на осиновяванията. Обръщам се е, към професор Романо. Що се отнася до семейството, е, към момента е много трудно да се унифицира семейното право. Бихте ли могли да ни дадете съвет какво би могло да се направи за подобряване на положението и да се намери решение на равнище Европейски съюз. Благодаря, господин председател. въпроса относно осиновяванията. Искам само да кажа, че не трябва да объркваме осиновяване вътре между, между страни с международно осиновяване. Ако правилно съм разбрал, словашкото дете е живело в Обединеното кралство. Става дума за международна конвенция. Но това не е осиновяване между държави, тъй като детето се намира в страната, където се иска неговото осиновяване. Така че не трябва да се бъркат тези два вида осиновявания. Относно препоръките, е, които ме помолихте да дам, господин председателю, да се унифицира семейното право, но а, хармонизацията няма да замени националното а, право. Това е важно. Европейския регламент а, не замесва националните законодателства в съответната област, например в областта на продажбите. Има случаи, които са между отделните държави. хората се женят между французи, между французи и испанци, между други националности и прочие трябва да се избягва на всяка цена да се стигне до нормативен хаос относно правата и задълженията на страните. Не можем да се върнем към закона на джунгла, джунглата. Когато се сключва международен брак, трябва да е ясно какви са правата и задълженията му. Как може да се стигне до това? Трябва на първо място да осъзнаем проблема, за да може да се намери решение на този проблем. Държавите членки трябва да разполагат с време, да изготвят съответен а, статут на семейството, за различните видове бракове, когато се прилагат различните изисквания, например по отношение на унаследяването, на осигуряването на издръжка и прочее, те са, се ръководят от различни законодателни актове, така че се получава дисонанс понякога. След 5-10 години обръщам се тук към младите хора, които са тук в залата, на тях е бъдещето. Вие споменахте за разводите в Европейския съюз. Един развод в Швеция между шведка и ирландец не може да бъде призната в Ирландия, което означава, че развода вътре в Европейския съюз е развод който се признава само едностранно от едната страна, т.е. на патерица, както се казва. Това е нещо, което а, трябва да бъде разрешено. Възможно е и дори необходимо. Благодаря, госпожа Мартиня Смора. Има думата. Благодаря ви. Член четвърти С1 на конвенцията говори за съгласието и казва, че всички лица, органи и прочие, които се занимават с въпросите на осиновяването, трябва да информират засегнатите страни какво означава даването на съгласие от тяхна страна. Какви ще бъдат последиците от всичко това? Това е вътрешно право. Всяка държава може да реши кога биологичната майка може да даде своето съгласие за осигуряване на детето. Но тази майка трябва да бъде информирана, трябва да бъде адекватно посъветвана. Това е, забелязваме при осигуряването на техническа помощ, когато бъде осигурен съвет на майката, която ще дава съгласие за осъняване на нейното дете, тя да знае какви са последиците, какво може да очаква. Ние оказваме подкрепа за дълъг период от време. Е възможно и е тя дори да реши да запази детето, но всичко това трябва да стане на базата на добра информираност. Освен това, може да се има предвид, че тя се намира в, в шок понякога и може да даде прибързано съгласие. За това има задължение, записано в закона, че тя трябва да бъде информирана за последиците. Председателят, благодаря ви много. Сега преминаваме към друга тема. За нея вече говорихме. Става дума за националните осиновявания и тяхното признаване е важно предвид на мобилността. Тъй като осиновителите могат да се местят от една страна в друга. И сега искам да дам думата на госпожа Рут Кабеса да ни запознае с въпроса. Тя е специалист по семейно право и е член на Международната асоциация на юристите по семейно право. Благодаря ви. Благодаря, че ми давате възможност да говоря пред вас. За мен това е огромна чест. Ще започна с основните констатации в моя доклад. Считам, че едно от нещата от особена важност и от което искам да започна е, че в момента липсва механизъм в Европейския съюз, който осигурява задължително признаване на осиновяванията в други държави членки. Това е нашата отправна точка, доколкото разбирам от първия оратор. Мнението е, че не е необходим допълнителен регламент, тъй като имаме конвенцията от 1993 година и всички държави членки са страни по нея т.е. има схващането, че осиновяванията вътре в, между страните не са проблем поради използването на тази конвенция. Някои от предишните оратори вече подчертаха тези неща, но много е важно какви са детайлите, какво е дефиницията за осиновяването между страни, когато осиновителите живеят в една страна, а осиновяваното дете в друга страна. И този аспект не е свързан с националността, а с живеението. Докато национално осиновяване по английското право не се не зависи от обичайното местоживеене на детето, нито пък от обичайното местоживеене на осиновителите, нито от а, националността на осиновителите. Съгласно английското право е напълно възможно един съдия да издаде решение за осиновяване за дете, което живее в друга държава членка, а осиновителите да живеят в същата страна, където живее а, детето, в същата чужда държава. Да се представим, например, че има, има лице, което е постоянен жител на а, Англия, живее временно във Франция, женен е за французин а, и решават а, да осиновят френско дете, живещо във Франция. Те могат да се обърнат към английския съд, да се произнесе и той има юрисдикция по националното право да вземе решение за освояване на дете, дете с френска националност, когато един от осиновителите е британски гражданин с постоянно жителство в Обединеното кралство но не е задължително френските власти автоматично да признаят това решение за осиновяване. Това, за което мислех е, при изготвянето на е, моето изказване, е дали трябва да има някакъв регламент или някакво признаване, и ако има такова признаване, по какъв начин да стане то, при какви обстоятелства това да е възможно, дали да става автоматично и дали а, трябва да се следва някаква по-особена процедура. Аз няма да се спирам подробно на моят а, доклад. Аз там говоря за Европейската конвенция за осъмвяване деца, където се определят минималните очаквания само 10 е, е, европейски държави са страни по нея за сега. Трудностите, свързани с непризнаването, вече бяха засегнати от господин е, Пауло. Тъй като това създава несигурност на гражданите, свързани с това какви данъци дължат, родителските им отговорности, дали тези родителски задължения проистичат само от решението за осиновяване. Има липсва на сигурност в Брюксел 2А. То не се отнася до решенията, свързани с осиновяването. Това, което трябва да се има предвид е, че е необходимо да се отчита каква е родителската отговорност, но ако една страна не признава решаване, решение за осиновяване, защо да признава родителската отговорност, която проистича от решението за осиновяване? Ако няма такова решение за осиновяване, няма и родителска отговорност. Затова в моя доклад аз давам един измислен пример – ние забелязваме един потенциален проблем. Когато сте родител, който е осиновил детето вие е с вас в чужда страна и се нуждае от медицински грижи, можете ли да осигурите тези грижи като родител? Когато възникне този въпрос на практика, когато осиновите едно дете, обикновено вие получавате свидетелство за раждане, ново и прочие, така че осиновителят може да не знае каква е разликата между осиновено дете и дете, което е биологично ам, роде. Но такава ситуация може да възникне. Ако двама родители са мъже, които искат да имат родителска отговорност, или пък да, а, двойка от две жени, или пък а, има разлика в етническия происход между родителите и детето. Това са все възможни случаи, които могат да възникнат на практика. Затова трябва да помислим как могат да се разрешат тези проблеми с статута в интерес на гражданите ни. Решенията, които съм обмислила относно по какъв начин може да се намери решение, какви въпроси да бъдат поставени, според мен. Uh, these, and these I think are the... Основните въпроси, които искам да поставя, на вниманието ви за размисъл. Дали да има автоматично признаване от всички държави членки на решение за осигуря... осиновяване. Това е, е най-радикалното решение и ще бъде най-спорно, тъй като изисква държавите членки, чието морални и етнически кодекси забраняват признаването на някои типове осиновяване, например тези от еднополови двойки. И не може да се заобиколи този проблем. Друга альтернатива автоматично признаване на решенията за осигуряване по националното право на държави членки, това да се ограничи по отношение на дете, което обичайно прибивава в тази държава членка или е гражданин на тази държава членка. Обичайното местоживеене като изискване в съответствие с Конвенцията от 1993 година за осиновяването между страни. Решението се взема там, където живее детето, или става дума за национално осиновяване, ако родителите живеят в същата страна, където е осиновеното дете. И това може да бъде също и страната на постоянно местоживеене на детето. И въпросът тук е дали трябва да се признава автоматично такова решение. в отличие от такова решение за осъновяване, което не отчита постоянното междужителство на детето. И дали страната, където обичайно прибивава детето, трябва да има някакво участие. Решенията за осъновяване може би трябва да се признават само ако държавата, в която постоянно живее девето, даде своето съгласие при обстоятелства, когато държавата членка, която е сезирана, не е страната, където живее детето. Това е в съответствие с примера, който приведох за детето, което живее във Франция, с майка, която живее в Обединеното кралство, ако английски съд вземе решението, френския съд може да даде съгласието ли дали решението може да бъде взето или да бъде признато. Освен това, може също изискване да се постави по отношение на граждането и да има автоматично признаване, само когато страната, чието гражданин е детето, даде своето съгласие за осиновяването. Това отново може да се случи ако има сътрудничество между централните власти, така както е, е предвидено в конвенцията от 93-та. Ако двете централни власти са съгласни, прилага се националното право, тъй като не става дума за осиновяване между страни. Както каза господин Павел, страната, която забранява, да речем, едно, брак между еднополови двойки, но може да има страна, която да приема този тип бракове. Така може да се ограничи броя на осиновяванията, но положителното е, че ще има намаляване на несигурността относно статута на детето. Винаги има цена, която трябва да се плати, за да се получат определени ползи. Друг вариант би бил да не се поиска съгласие, така както е предвидено в конвенцията от 1993 година за осиновяванията ми страните, да има консултации, да се отчитат гледните точки на другата държава членка. Ако имаме осиновяване в Англия, което се отнася до дете, което е граждане на Полша, но което е, живее постоянно в, в Англия, централните власти в Польша трябва да бъдат нотифицирани, да получат информация за предлаганото осиновяване, какви са обстоятелствата, при които се намират осиновителите и осиновяваното дете и да отговори на това, да се отчете този отговор от съдията, който се произнася по решението за осиновяване. Това е решение, което е изходно на онова, което се намира в конвенцията от 1963 година за родителската отговорност, съгласно член 33. Необходимо е да има консултации. Ако английски съд иска да вземе решение, което да даде родителски права на член на семейството, живеещ в Австралия, австралийските власти трябва да бъдат консултирани в такъв случай. И ако бъде взети решението, австралийския съд трябва да признае и да приложи на практика това е решение за осъновяване. Т.е. има консултации, споделяне на информация, но не изискване за официално съгласие съгласно член 17 от конвенцията от 93 година, 93 извинете. Това е друга възможност, която трябва да се отчете при признаването. И на последно място, последната идея, която ми хрумна, автоматично признаване при всякакви обстоятелства е нещо прекомерно, като се има предвид многообразието на подходите към идеята за осиновяване в Европейския съюз. Но може би е възможно нещо като признаване, т.е. да има процедура за признаване, но вместо както е сега, да имаме различен закон, който определя признаването за чуждестранни осиновявания, може да имаме една единствена система, която да се прилага, ако попълне даден формуляр, ако осигуря нужната информация, ако бъде издаден сертификата, ще ми каже да, признава, или няма да призная основяването и няма да го изпълня. Но поне родителите не винаги ще получават признание, но ще имат яснота. И освен това, не трябва да бъдат обременени с прекалено скъпи процедури за да изясняване статута на детето в полза на детето, когато то живее в друга страна в Европа. Действително хората се движат, те имат роднински връзки в различни страни, те минават от една страна в друга. Според възможностите за намиране на работа, те вземат семействата си със себе си, вземат децата си. И може би е важно да има сигурност за онези семейства, за онези деца, да е ясно кой взема решенията за тях, по какъв начин тези деца ще бъдат възприяти в съответните общности при пътуването им в различни страни на Европа. Благодаря ви. Благодаря. Още веднъж искам да ви благодаря вие допринесохте съществено към нашата дискусия. Става дума за въпроси, които започват а, все а, повече да ми се струват сложни с всяка следваща презентация. Ние винаги трябва да имаме преди всичко благополучието на детето, и така ще е по-лесно да се намери решение. Но освен правото има и други неща. Става дума за взаимното доверие. Тук все още съществуват проблеми с е, реципрочното доверие, взаимното доверие. Зная, че съществува доста проблеми от предишния ми опит, тъй като не вярваме в достатъчна степен на правните ни системи, но ще се върнем към този въпрос по време на дискусията, защото трябва да изслушаме още един експерт по много интересна тема. Ние говорихме вече за осиновяванията в Европа, но забравяме, че има и други страни в света, страни, където не съществуват осиновявания но проблемите са а, сходни. Ще дам думата сега на госпожа Наджма Ясари. Тя работи в института Макс Планк. Тя ще ни представи своето виждане за инструментите за защита на правата на детето в Близкия изток. Инструменти, които не се наричат осиновяване, но които се отнасят до същия въпрос. Um, ladies and gentlemen, let me take you out of Europe. Дами и господа, нека ви изведа извън Европа. Разбира се, темата си остава осиновяването. Но никой от нас не даде дефиниция на осиновяване. Използваме този термин хиляди години, а съдържанието на това понятие се промени. То се разви. Затова е важно да навлезем по същество в правната структура, която желаем да признаем, да прехвърлим или да разберем. Важно е да го направим, за да може всички да сме наясно какво точно влагаме в този термин. Признаването на осиновяванията, каквото и да означава това, от Франция до Италия, до Польша и така нататък, е много важно. Аз съм учила право в Австрия и във Франция и в Обединеното кралство. И имайки предвид определението на това понятие там, ще видите, че определението, което се дава в Австрия, е напълно различно от това, което се дава в Германия. Чуваме днес, че осиновяванията са необратими. Това не е вярно. Те не винаги са необратими. Може да се а, отмени осиновяване в Австрия, в Германия, също и в Обединеното кралство. Просто тази възможност съществува. Та въпросът е, що е то осиновяване? проучила съм въпроса и е важно да наблегнем на сравнителното право. Това е важно за Европейския парламент, за да може да разберем и е, какво влагат в това понятие държавите членки. Е, основното екзистенциалия адопционес. Той има няколко характеристики. Първо, с оглед на историческото развитие на осиновяването, трябва да знаем, че осиновяването вече не е свързано с прехвърлянето на семейното име, на наследството, а и не се извършва най-вече между възрастни хора, нещо, което се случваше в миналото. Днес целта на осиновяването е да се създаде нова правна връзка между нови родители и дете. Постоянна такава правна връзка като тази правна връзка не приключва с навършването на пълнолетие на детето. Новите родители получават пълни родителски права. Като тези родителски права също а, включват в себе си а, различни аспекти в зависимост от различните държави. Като казвам родителски права, имам преди всички права и задължения, породени между биологичното дете и биологичните му родители. А от друга страна, да не забравяме, че в център на вниманието е интереса на детето. В Германия осиновяване е възможно само ако той е в интерес на детето. Това е първото изречение в определението на осиновяване. Та когато говорим за осиновяване, явно всеки от нас може да влага различно а, съдържание в това понятие. Ето защо е много важно да има комуникация. Комуникацията е важна, но когато използваме една и съща дума, всъщност имаме предвид нещо различно, комуникацията не е на лице. Като вземем предвид тези характеристики, които вие може да успорите, разбира се, но ако ги вземете предвид, Бихме могли да продължим нататък и да разгледаме правните структури, които се прилагат в различните държави. Аз ще ви говоря за Близкия изток. Нека да видим как преоткриваме тези характеристики там. Ще се изненадате. Ще ви дам няколко примера, защото не разполагаме с достатъчно време. Бих искала да направя публично достояние това, което открих по време на моето проучване. Кафала не означава осиновяване. Това е термин, който се използва в ислямското право и има предвид тясна връзка. Използва се в държавите от Северна Африка, а именно Тунис, Марокко, Алжир – но в Египет и Судан също може да се използва това понятие. Няма друга мюсля... мюсюлманска юрисдикция, която да използва кафала. Ако смятате, че кафала е осиновяване, грешите. Това беше първото много важно нещо, което исках да посоча. Това, че тези държави използват термина кафала, не означава, че тези държави влагат едно и също съдържание в това понятие. В Тунис и Марокко, кафала приключва с навършване на пълнолетие на детето. Така че ако искате да правите някакво сравнение, трябва да вземете предвид това, защото в Алжир кафала не приключва с навършването на пълнолетие. Кафала почива на идеята за създаване на постоянна връзка. Важно е също и понятието за а, родителска отговорност. в ислямското право, а до няколко десетилетия в немското право, се прави разграничение между физическа грижа за някого, здраве, образование и така нататък, а от друга страна си има предвид и другия му вид развитие. По смисъл, който се влага в Алжир, родителската отговорност се дава на този, който приема кафала. Така че тук откриваме две два съществени аспекта, които бих искала да посоча. На следващо място, във всички държави от Близкия изток, които изборихме, през последните десетилетия се прилага принципа за върховен интерес на детето. Така че са на лице три основни характеристика. И ние трябва да внимаваме. В тези държави се прилага националното им законодателство и не се говори а, за дам или за каквото и а, да е друго. Има много погрешни схващания за правните уредби на тези държави. Проблема, който възниква в Нигерия, а решението на този проблем е само един, е, че там има разпоредба, в която се казва, че осиновяването е забранено. По смисъла на алжирското законодателство осиновяването е забранено, което означава, че всяка връзка, чрез която се прехвърля родствена връзка, се забранява. Но това не означава, че правният статут, свързан с тези три характеристики, е забранен. Това, което искам да кажа е, че с оглед на националното законодателство в Алжир, човек трябва да, раз... да разсъждава малко по-различно. Трябва да правите сравнителен анализ на правните уредби, с които боравите. Ако го направите, ще видите, че вие като съди от Западна Европа може и да признаете кафала – например в Франция. Това може да бъде приравнено на осиновяване и правния ефект ще бъде същия, който се поражда от кафала в Алжир. Това е много важно, когато боравим с тези понятия. Просто трябва да си зададем въпроса как действа това понятие на практика, какви цели обслужва и защо законодателя е възприел съответното правно понятие и как да го прилагаме в международен контекст. Това беше просто един пример, който исках да дам. По смисъла на иракския закон нямаме такъв статут но имаме законодателен акт, свързан с благоденствието на младите хора от 1983 година, където се дава възможност за прехвърляне на родителската отговорност на нови родители. По този начин се прехвърлят родителските права. Виждате, че в, по смисъл на иракското законодателство имате пълноправно осиновяване. А това е съвсем различна връзка от връзката, която има между детето с биологичните му родители. Ако видите начина по който западните съдии, западните съдилища третират хората, които идват от Близкия изток, ще видите, че в а, тези случаи винаги се а, прави препратка към законодателството на Запада и се пренебрегва а, законодателството на държавите от Близкия изток. Законодателството на държавите от Близкия изток се гледа анблок и не се прави никакво разграничение. Като юрист, който прави сравнителен анализ, бих искал да ви приканя да навлезете в малко по-голяма дълбочина. Да видите какво влагаме ние, каквото и да означава ние, в понятието осиновяване. Трябва да изместим фокуса на вниманието си. В случаите, в които дадено дете може да а, бъде поставено под попечителство на други родители, то тогава трябва внимателно да се разгледа и действието на съответната институция. Може, разбира се, да се включи и сурогатното майчинство – трябва да се преразгледа виждането за грижата за детето по смисъла на законодателството на държавите от Близкия изток. От десетилетия се използва една и съща формула, а именно казва се, че Корана забранява осиновяванията. В Корана нищо не се споменава за осиновяването. Детето трябва да запази своята самоличност, то трябва да носи името на баща си, а правото на самоличност, т.е. виждаме правото на самоличност и на родословното дърво. А относно биологичното потомство, нещата стоят другояче. Има забрана за сключване на брак, ако е на лице биологична връзка. Това се казва, но не се казва, че осиновяването е забранено. В 7 век в исляма всъщност се забраняваше съвсем различен правен статут. По това време осиновяванията са се извършвали само от възрастни хора при съюзяване на различни племена. Т.е. осиновявам някого, за да може той да донесе а, своите а, войски и имущество, а, които аз да мога да използвам. Това, което ние влагаме в понятието осиновяване днес, се забранява от Корана. Така че да повтаряме непрекъснато като мантра осиновяването е забранено във всички мисиомански държави е невярно. Трябва да се разгледат различните аспекти от грижата за детето. Ако приложим сравнителния анализ, ще може да преодолеем някои погрешни изхващания. И е, може би ще поставим и акцента върху някои по-различни е, термини. Е, може би ще направим по-подробно определение на термина осиновяване, ще наблегнем по-скоро на последствията от осиновяването, а няма да наблягаме до такава степен на самия термин. Относно съгласието на биологичните родители. Значи, говорим за държави, които официално забраняват осиновяването, но може да има държави, които забраняват пълното осиновяване, но позволяват осиновяване с по-малко правни последствия. По смисъла на немското право може да има осиновяване, така наречения дам в Ирак, който да се извърши в Ирак с иракско дете. Детето може да отиде в Германия и а, в Германия се иска признаване на извършеното осиновяване. Съдът обаче в този случай, който трябва да се произнесе, ако възприеме моя подход, ще каже, това е непълно осиновяване, ако може да го наречем така. Родителите желаят това е, непълно осиновяване да се превърне в пълноправно осиновяване по смисъла на немското законодателство. Но в този случай се изисква съгласието на биологичните родители. Най-вероятно на майката случая говорим за непълно осиновяване. Непълното осиновяване в Ирак забранява пълноправното осиновяване. Значи, ако искаме непълното да стане пълно осиновяване, но ако за това искаме и съгласието на биологичната майка, какво означава това? Това означава, че трябва да има съгласие. Майката трябва да се съгласи на нещо, което е забранено в нейната държава. Тя трябва да отиде в Кабул, в немското консулство, за да изрази съгласие, непълното са, осиновяване да стане пълно. Немското консулство ще й каже, не може да удостоверите нещо, което е нелегално във вашата държава на происход. Така че майката дори и да иска да даде своето съгласие, няма да може да го направи. Затова нека да помислим за какъв тип признаване говорим? И какво правим с държави, които забраняват пълноправно осиновяване? Все още не съм измислила решение на този проблем, защото по очевидни причини съгласието на майката е изключително важно. С други думи казано, ислямското право не е това, което си мислите. То се прилага в повечето мусулмански държави, освен по отношение на семейния кодекс, защото там има кодифицирано семейно право. И ако говорим за признаване на който и да е статут от Близкия изток, то тогава трябва да отидем в съответната държава и да проверим много внимателно какъв е тамошния еквивалент в осиновяване влагаме постоянна връзка, обслужване и благосостояние на детето и защита на най-върховния му интерес. E, Благодаря ви, казва председателят. Наистина изключително интересно представяне направихте. Вашата гледна точка е изключително интересна, защото е, този път действително е, някой говори за проблемите, които имаме, но гледа на тях под по-различна призма. И сега, скъпи колеги, е, разполагате с последна възможност да зададете въпроси. Ако желаете да се възползвате от тази възможност, заповядайте. Не виждам някой да желая да вземе думата. Мисля, че всички ние сме изключително доволни от е, изключително разнообразната информация, която получихме. Оказва се, че не всички е, гледаме по един и същи начин на проблема. Бъдещата ни законодателна дейност ще се базира на много от коментарите направени днес. Бих искал за пореден път да напомня, че основната цел на нашата работа е благото на детето. Сътрудничеството между държавите членки, между държавите членки и трети държави – както и между международните институции са важни, но те са второстепенни, тъй като, повтарям, на първо място е интереса на детето. Нормативните уредби са различни в Европа и това се дължи на нашето различно религиозно, културно наследство – Разбира се, че не трябва да забравяме и определението на понятието семейство. Много проблеми възникват и с признаването на брачния съюз между хомосексуални двойки. Как ще уредим този въпрос? Този статут не се признава във всички държави. Всички тези аспекти трябва да бъдат взети предвид и до година, когато ще разглеждаме проекто регламента Брюксел 2А на Европейската комисия – ще се радваме да се възползваме от цялата информация, която получихме днес с оглед на бъдещата ни законодателна дейност. От името на всички колеги бих искал да ви благодаря за това, че приехте да дойдете в Брюксел, за да споделите с нас, с нас вашия опит и вашите знания. Признателни сме ви. Благодаря ви още веднъж и с тези думи Закривам заседанието.